Колеги, io inizierei i lavori. Уважаеми колеги, ще започнем работа. И ще видим дали някои от точките ще съставят някакъв проблем. Първа точка е приемане на дневния ред. Има ли някакви възражения? по този дневен ред, така както е предложен. Ако няма, се счита за прият. Минаваме към втора точка на дневния ред. Одобрение на протоколите от заседанието от 15 и 16 март тази година. Ако няма никакви забележки, преминаваме към трета точка. Съобщение на председателя. Във връзка с днешната ни работа и утрешната ни работа ви съобщавам, че вследствие с контактите с носителите, 24-та точка ще бъде изнесена пред 12-та точка, а 10-та и 11-та са отложени за следващото заседание. За 6-та, 12-та и 21-та петиция вносителите са а, тук. Ще има и представителство за друга петиция, но за 15-та петиция ще се следи нашето обсъждане по интернет от Малта. Във връзка с 25-та петиция, господин Мичел пожела да представи на заседанието декларация за инсталацията в Пулберг в е, Дъблинския залив. Получили сте, както обикновено, приложението към дневния ред. Там се съдържат указания във връзка с е, наблюдението на петициите и съображенията по петициите. Ако няма такива до края на заседанието, ще считаме за приети предложенията, такива каквито са направени от службите. Пета точка. Започваме с разглеждането на петиция 1594-2010, внесена от Габриел Черви. Вносителят не е присъстващ и затова давам думата веднага на господин Флойд от комисията. Благодаря, госпожо председател. Както вероятно знаете от резултатите от съда в Страсбург, тази петиция е получила задоволителен резултат. От страна на комисията сме срещали този въпрос и преди в писмени въпроси. Действително имаше през ноември 2009 на пленарна сесия устен въпрос по този повод. И както знаете, комисията тогава почета, че става въпрос за вътрешен въпрос и комисията няма необходимост да взема позиция по този въпрос. Това е национален въпрос а, от наша гледна точка и петицията пое правилния си път в, към Страсбург в съда и там вече се получи съответния резултат. Госпожа Хокен. Малко съм изненадена, че изобщо имаме такава петиция. Не знаех, че е възможно човек да подаде петиция за решение от съда. Когато разглеждам всички е, петиции, много част, много голяма част от тях не ги чета. Тук много се изненадах, че е възможно дело в съда. Разбирам за какво става въпрос, но защо е в нашия дневен ред? Изключително изненадващо е, че дело от съда, каквото и да е мнението ви за него и вече има решение на съда, просто се чудя, това не е петиция. Да, петиция не защото някой го нарича а, петиция, но съм а, много съгласна, Много от петициите не съм съгласна, че са такива, но не може а, някой да идва към нас с решение на съда в Страсбург. Възможно ли е това? Ние имаме ли правомощия след а, съда на човешките права в Страсбург? Non ci sono altri interventi? Няма други желаящи да се изкажат. Господин Яр. Благодаря ви. Ние бихме могли да се върнем на проблема по-късно, защото винаги се сблъскваме с тази дилема. Петициите, с които се занимаваме, от едната страна на дилемата. От друга страна, имаме възможност да дадем друг ход на нещата, защото в крайна сметка, ако съда издава някакво решение, е, това решение е благоприятно или неблагоприятно на вносителя. Комисията на петицията би трябвало наистина да обмисли доколко една такава процедура може да бъде оправдана. Е, ще разгледаме въпроса с координаторите, за да видим действително какво можем да направим в случая с е, тази петиция. Може би просто да бъде приключена, но в случая по тази точка, точка 5, действително разполагаме с решение на съда и като член на комисията по петиции. Не виждам как можем да реагираме. Мисля, че би трябвало просто да приключим петицията. Но в крайна сметка може и друг изход да се измисли. Ние не сме съдии и бихме могли като политическа институция да е, издадем някакво политическо становище. Но според мен по същество би трябвало наистина да приключим с процедурата по тази петиция. Уважаеми колеги, колега Виланд, заповядайте. И аз искам да реагирам, защото съда по правата на човека всъщност дава право на националното решение. Сега това не променя значението на една петиция. Дали петицията е оправдана или не. Възоснова на национално законодателство няма нарушение явно. Възоснова и на решението на съда също няма законно решение. но въпреки това комисията по петициите може да реши, че европейското законодателство не е достатъчно или не е добре целенасочено именно по тази тема. Мисля, че ние в комисията бихме могли да направим именно постъпки, за да може да се промени законодателството. Така че веднъж след като има съдебно решение и ако ние тук решим, че е, трябва да вземем решение, това решение може да бъде е, различно. Благодаря. Искам да внеса уточнение, предназначено за всички колеги, защото иначе аз поделям всички съображения, които бяха изказани, но в този частен случай ми се струва, че не става въпрос точно за това разглеждаме нещата действително след като е издадено съдебно решение, но петицията е внесена, защото този гражданин счита, че в противовес на правата, които са въведени в е, европейското законодателство, са взети някакви е, национални разпоредби. Обсъждали сме всичко това и междувременно е издадено и съдебно решение. Затова ние прекратихме петицията, докато съда се изкаже. И сега отново внасяме тази петиция в дневния ред, защото съда вече се е произнесъл. И действително е възможно да има нарушение на закона, ако се задължи Италия да премахне разпятията от държавните си училища. Сега ще приключа с госпожа Пицото. Не, тя се отказва. Госпожа Алкен отново. Съгласна съм, че не трябва да продължаваме с тази посока, но е малко странно не създаваме законите тук в тази комисия и ако имаме един съд на висока инстанция, дори да не сме съгласни с него, аз самата съм християнка и вярваща, много а, неудобно се почувства, когато нарекохте разпятието символ. Той е много повече от символ бях съгласна по-скоро с първата инстанция, с съда на първа инстанция, че е много силен а, този момент. Искам просто да ви призова да си спомните, че не става въпрос да е просто политически удобно за някои от партии тук да приемем а, петиции, свързани с човешките права. Съгласна съм. Всичко трябва да приемаме, което хората наричат петиция. А, не просто а, да преценяваме ето това е за Италия, ще го вземем, а пък това е нещо друго, няма да го приемем. Има опасност. И всички казват, да, трябва да е тук на маста като петиция. Добре, това е правилото и процедурата. Благодаря ви. Credo non, non ci sia molto da aggiungere comunque. Мисля, че не можем да добавим кой знае какво на този етап сега. За това ще приключим с тази петиция и ще преминем към следващата точка. Следващата точка е петиция 901 от 2008, внесена от господин Дейвид Скинер който е тук присъстващ и му давам думата за 3 минути. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Както много от вас знаят, вече два пъти разискваме тази петиция тук и тя е свързана с много интереси от членовете на Европейския съюз, е, парламент, извинете, е, и се радва на много подкрепа и е, от други страни. Но сега искам да а, ви привлека вниманието на двата типа свобода на сдружаване. Има и положително, и отрицателно право. А, отрицателното право се определя като свободата от намеса на други, които изискват от а, вас да се сдружавате с тях. То е обратното на положителното право, което е свободата на индивида да се сдружава с когото реши. Това разграничение е дълбоко включено в нашето общество и културата в Европа. И така ние смятаме и смятам, че много биха се с, биха се съгласили с нас, че негативното правило, отрицателното право е абсолютно и трябва да се защитава. Тази петиция, която подадохме през 2008 година към тази комисия, беше резултат от редица конфликти през 2006 година в Швеция, промишлени конфликти и а, ми се струва, че ясно установихме, че хората, лицата трябва да имат достатъчно свобода да не се включват в колективни споразумения и да не се включват в синдикати, ако не желаят един член на тази комисия ни каза, цитирам, ако мога да се радвам на свободата си на сдружаване, то тогава трябва да мога да се радвам и на свободата да избера да не се сдружавам. И едното и другото право трябва да присъства. Това е същината на нашата петиция и за това е много важно комисията да продължи с следващите стъпки. Не спорим за това, защо някой не преговаря с синдикатите, какви са конкретните причини. Идеята е следната. Той или тя имат право да кажат не на такива преговори. Знам, че някои тук в а, парламента ще кажат, ами какво става с другите права, да речем правата за стачки. Те също не трябва ли да се включат това с също основни свободи. Напълно сме съгласни, но се обръщаме към вас с следния пример. Ако един работодател няма, няма работници, които да участват в синдикат и заплаща заплати, които са, да речем, толкова добри или по-високи от тези изисквания от синдикатите, то тогава няма нужда от синдикатите да, от това синдикати да подчиняват този работодател – и да отричат по този начин свободата на нездружаване и да дискриминират, дискриминират по този начин срещу това основно човешко право. Не смятаме, че в Швеция и, на други, и в други държави членки а, трудовото право е достатъчно балансирано и честно към всички страни. Много работници или служители не искат да са членове на различни асоциации или синдикати, те искат да са независими, да управляват своите трудови отношения. Няма нищо лошо в това. И работодатели и служители има, които са с много силни гледаща по този въпрос и управляват своите а, трудови взаимоотношения и делови взаимоотношения по начин, който е индивидуален и на който държат. Важното обаче правителството да може да им даде а, добра защита от а, силните синдикати, които смятат, че са а, достатъчно силни на пазара. Днес економическата криза и безработица трябва да ни подскаже, че са ни нужни предприемачи, малки и средни предприятия, гъвкавост за развитие и за включване на повече работещи. Не трябва те да бъдат заплашени от това да се оправдават на а, организации, които могат просто да ги затворят и да ги накарат да фалират, ако не се съобразяват с техните изисквания. Важен е факта, че хората, лицата имат право да имат право да не се сдружават. Не говорим само за шведския а, пример, не говорим само за принципа на колективно договаряне, говорим за фундаменталната свобода на нездружаване. Благодарни сме на всички депутати, които се отнесоха с разбиране и подкрепа. И аз бих препоръчал устен въпрос с дебат по тази петиция и госпожо председател, би ви приветствала, ако може да го размислите евентуално за назначаване на докладчик и незаконодателен доклад да се изготви по тази петиция. Така че парламента още веднъж да защити човешките, основните човешки права и свободи на всички граждани в Европейския съюз. Благодаря ви много. la parola per... От името на комисията давам думата на господин Фенстро. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа съвсем накратко, защото вече доста се каза последните два пъти, когато обсъждахме. Искам да припомня на членовете на тази комисия, че за съжаление Европейския съд в конкретния, в случая Густав, посочи член 11 във връзка с а, това право на сдружаване и, и посочи, че всъщност точно обратното а, показва член 11 и по същия начин беше подчертано и от шведското правителство и а, Имаме и допълнителна информация за шведската система, но не е нужно сега да коментирам по нея. Uh, Благодаря, uh, госпожо председател. Странно усещане за дежавю а, uh, имам, слушайки този спор, това разискване. Преди 20-30 години в Обединеното кралство и имахме много разисквания за подобна ситуация, която наричахме close shop. А именно, когато се задължаваха всички служители да са част от синдикати. И една от реформите, която въведе нашата премьер към Маргарет Тачър, беше именно да се подчертае правото на работещите, на служителите както да се присъединяват, така и да не се присъединяват към а, различни синдикати и това да а, е въпрос на избор. Също съм изненадан, защото правото да се сдружава, а, за наздружаване и не сдружаване е ясно разписано и предвидено в редица харти и други за вече в продължение на десетки години. Имам пред себе си а, пред себе си хартата на фундаменталните а, права и ще ви я цитирам, а, където се казва, че всеки има право на сдружение, както и да не се включва в общи а, сдружение. Чуди се обаче дали става въпрос за същия а, документ, за който спомена представителя на комисията. Там говорихте за член 11 и него аз щях да цитирам, където се разписва, че а, работодатели и служители в Европейския съюз имат право да се сдружават в професионални организации и синдикати и след това изрично се казва, че всеки работодател и всеки служител има свободата да се присъединява и да не се присъединява към, тези, към такива организации без а, лични или професионални ам, негативни последствия. Не виждам това как по-ясно можеше да се каже правото на служителите, на работниците да се присъединяват и да не се присъединяват. То е разписано както в а, универсалната харта на човешките права и так, така и от а, Хартата на Европейския съюз за основните социални права на работещите. Факта, че тук 20 години по-късно спорим за това дали такова право трябва да има или не, ми се струва доста необичаен. Нека с изразя подкрепата си за това комисията да подадем подаде оба за устен въпрос към по, този, по тази петиция. Подкрепям и предложението да се назначи докладчик. Става въпрос наистина за основен въпрос за човешки права, който е установен, а не е разпозната неговата същност това са права, които вече съществуват повече от 20 години. Благодаря. Следващия оратор. А, искам да кажа, че съм напълно а, в а, противоречие с а, моя колега, който току-що говори. И отново опираме до въпроса с а, Съда за човешки права. Говорихме вече за италянския случай но не зависи това от нас. Това е област, в която нямаме законодателство в Европейския съюз. Имаме толкова много работа в тази комисия и ми се струва, че е абсолютно абсолютна загуба на време. Не за първи път а, го виждаме в дневния ред. Миналия път същото заключение направихме. Може да сме съгласни, да не сме съгласни за това как а, работим по този въпрос, но имаме присъда и трябва да следваме това, което а, имаме пред нас. Не е обаче това наша работа, според мен. Не съм съгласна, имаме толкова много работа в тази комисия. И наистина възможно е да нямаме интерес за този шведски датски модел, да не подценяваме тези неща, макар че вие казвате, че не е това е въпроса, но според мен пък точно това е въпроса. Не можем да защитаваме датския или шведския модел, ако чрез работата на тази комисия. Не е правилно ние да разискваме и да спорим тук с а, Съда на човешките права. Не това е нашата работа. Това е моето мнение. Господин Макмилан. Много, много рядко се съгласявам с Роджер Хелмър. Но инстинктите ми в случая казват, че той е прав и като че ли малко може да се говори за известен натиск в механизма, който се използва в Швеция, така че а, има смисъл да го обсъдим. Господин Яр. Аз гледам благосклонно на идеята за устен въпрос, но мисля, че формулировката трябва да бъде достатъчно широка, защото всяка държава членка си има собствени грехове и тук не става въпрос за поставяне под въпрос на основни права. Ако искаш да се присъединиш към някаква асоциация, искаш да създадеш някаква фундация, искаш да събереш някакви членове, няма проблеми. В Германия имаме подобни проблеми често има жалби не само от е, работниците, но понякога и от работодателите, които самите те са членове на сдружение, без да са ги питали дали са съгласни или не. Мисля съответно, че е, въпросът за отрицателната свобода да се сдружаваше е истински проблем установява се, че има права, които се налагат на някаква група хора. За всяка една ситуация, която се явява днес, може би е, взимаме решения, които са малко предсрочни. Но трябва да приемем тази свобода за нездружаване и мисля, че това можем да го направим чрез устен въпрос и евентуално да е, сундираме мнение в Европейския парламент, без да се опитваме да се намесваме във вътрешния ред на определена държава членка. Но за засегнатото лице все пак е малко странно, че е, без да го питат дали е заинтересован или не, автоматично е, стават член моята идея за демокрация някак не се съвместява с такъв начин на действие. Ние познавахме този начин на действие по време на социализма и имахме много жалби при нас от страна на работодатели именно, които се оказват членове на търговски камери, които не са пожелавали това. Така, има предложение за устен въпрос. Господин Скинер, две минути за отговор. Благодаря, госпожо председател. Господин Финстър от комисията говореше за отговора на шведското правителство към вас и ако видите тогава отговора на тогавашния министър на заедостта, той там пише, че приема принципа на негативно право, отрицателно право на сдружаване. Тогавашното правителство приема този принцип. И за това смятам, че от настоящата комисия зависи да, да реши дали действително се прилага в Швеция този принцип. Така че не може да се каже, че няма отрицателно право на сдружаване. Дори шведското правителство го признава и доколкото съм информиран, в момента в техния парламент има подобна дискусия. Да, действително. В бележката на шведското правителство има такова уточнение. Искам да добавя и нещо, което не е маловажно няколко пъти и в нашите документи се позоваваме на едно съдебно решение, но то не е решение на, по този случай. И в основанията на този документ не се е, дава решение на въпроса, по който говорим. Съдът казва, да, вярно е, в Швеция не признават правото на нездружаване. Това е твърдението, което всъщност няма смисъл, ако не се погледне и текста на самата присъда. Така или иначе това се е, оспорва от самия министр, който счита, че е съвсем реално правото на нездружаване – Аз вече съм казвала, че тази петиция наистина премина през много особен път. Не винаги е привличала необходимото внимание и навременно внимание, защото да изискваш правото да не се сдружаваш, винаги се е свързвало с а, принадлежността към някаква религия, и именно такъв пример е даван в комисията. А това, което се опитваме да направим сега е да разберем дали това право на нездружаване е в противоречие с хартата на основните права и с договори. Дали този принцип трябва да се е, защитава или не, и дали този принцип съответно се нарушава от шведското законодателство. Мисля, че това е въпроса и сега натам трябва да се насочим. Вече сме обсъждали а, фактите и не би било редно да говорим за некомпетентност в рамките на нашата комисия. Защо се отнася до устен въпрос към изпълнителните органи? Да, получихме такова предложение. Има ли възражение от другите колеги или да приключим по този начин с тази точка? Първо искам да питам колегите дали има възражение за устния въпрос. Госпожо Окен, е, вие току-що се изказахте, искам да чуем мнението на другите. Pensavo се. Мислих, че искате думата. Просто попитахте дали някой е против и аз казах да, аз. Аз разбрах, че просто искате думата. Добре. Значи вие сте против. Така или иначе, струва ми се, че има мнозинство за това предложение и така ще приключим с тази точка с решение да представим устен въпрос до комисията. И така преминаваме към следващата точка, точка 7. Годишен доклад за 2010 година относно дейността на комисията по петиции. И сега ще дам думата на господин Мейер и след това ще преминем към обсъждането. Благодаря, госпожо председател. Детенер е пример борадор. Следващата седмица ще получим първия проект, който се основава на първите ни разговори по въпроса. Едната седмица, когато излезе този първи проект, и когато пристигнат становищата на групите, ще проведем едно заседание в началото на месец май. До тогава ще сме могли да разгледаме всички идеи, които са изпратени от политическите групи и ще можем през май да приключим с първия документ след одобряване на всички идеи. Благодаря. Господин Макмилан Скотт. Благодаря, госпожо председател. Имате ли намерение днес да проведем дебат по този проект, който имаме тук пред себе си или не? Питам, защото АЛДЕ ме помолиха да бъда докладчик в сянка, което с удоволствие ще направя. Äh, wäre... Äh, Колегата Яр, предлагам на господин Мейер следното. Не трябва ли по-добре да направим заседание докладците в сянка, за да се подготвим? след дебат за едното заседание. Тоест, докладчика, докладчиците в сянка да се съберем, да си свирим часовниците, така че да сме готови. Колега Май. Господин Майер. Аз съм съгласен. Исках само да кажа, че от гледна точка на секретарията Искам да кажа, че първият текст ще е готов и тогава ще ви го дадем, когато е готов. Това значи другата седмица. Така може да получим предложенията на докладчите в Сянка, ще организираме една среща на докладчика с докладчите в сянка и така вече ще може да се стигне до един документ, който да бъде разгледан от всички и да видим дали да го разглежда комисията или не. Председателката Добре, явно се стигна тук до съгласие. Докладчиците в сянка, ще се видят с докладчика и ще изляза с проект за становище. И така, преминаваме към следващата точка. Становище относно мобилността и интеграция на хората с увреждания. Виждам обаче, че господин Чичестър го няма. Виждам ли го или не го виждам? Тук ли е, няма ли го? И Искам да попитам госпожа Алкен дали не можем да преминем към нейния доклад. Становище по съобщението с 27-я доклад относно прилагане на правото на ЕС. Ако няма никой нищо против, давам думата на госпожа Окен. Speaking Danish. yeah, okay. Fint. Ще говоря датски. Jeg har ikke tænkt mig, øh, I har alle sammen set øh, mit... Всички сте видели моето предложение за становище по тази тема. Представях си нещата последния ред. Да разгледаме само е, някои основни моменти. Първо, точка трета от Становището ми – Всъщност, тук искам да повдигна един постоянно възникващ въпрос. Много жалби проистичат от това, че хората имат впечатление, че хартата се прилага общо в Европейския съюз, а не само когато европейското законодателство се прилага. Мисля, че този въпрос трябва да се задълбочи и да видим действително как можем да приложим тези разпоредби. Имам две предложения, които се радват на широка подкрепа тук в нашата комисия. Става въпрос за следното. Преди всичко въпроси, свързани с правата на човека. И след първите две точки, които разгледахме днес, става ясно, че голямо мнозинство мисли, че трябва наистина да гледаме по-задълбочено тези теми. Искам да кажа, че много често в нашите отговори приканваме хората да а, прибягват до националните съдилища. Това е добра идея, но трябва да се знае, че на много места това е неприложимо. Помня един доклад, е, свързан с съдебната организация в е, Испания. Тогава аз разговарях с жалбоподателите и ги бях препратила към е, местните съдилища. Те доста често се нервираха, когато им казвах това, защото тези съдилища са претрупани и не се занимават с техните въпроси или пък разноските за един процес могат да достигнат до прекалено високи суми. И трябва да отчитаме това, когато говорим за начина на прилагане на законодателството. В предложението си установявам, че има намаление на жалбите, но искам да ви обърна внимание че все пак има 2900 жалби. Все пак почти 3000. Това е доста сериозна бройка. Става въпрос за жалби с производства за закононарушение, така че това е огромен брой. Действително говорим за намаление Но в десета точка се иска да има ясни правила във връзка с производствата за законорешение. Не случайно едни и същи въпроси се повдигат постоянно и трябва да има наистина е, една единна процедура за разглеждане на такъв тип жалби. И в случая подкрепяме предложението на юридическата комисия по въпроса. точка 5 и точка 10. Там става въпрос за държавите членки и това е определящо, защото наистина прекалено бавно се транспонират директивите. Очевидно, отговорността в случая ляга на плещите на държавите членки. И бих искала все пак да припомня, че понякога законодателството е наистина прекалено сложно. Става ясно, че в някои случаи държавите членки просто се отказват е, от прилагане на законодателство, а това е изключително неудовлетворително и дори неприемливо решение. А освен това има проблеми, които са свързани с точка трета в предложението ми за становище. И 12 точка. Комисията ни казва, че трябва да се спазват критериите от Копенхаген И всичко това е в сила преди да станеш член на Европейския съюз, а не и след това. И, и във връзка с това положение хората след това се обръщат към а, съда на Европейския съюз. Мисля, че по този въпрос тук в Комисията по петиции трябва да а, вземем някаква позиция, защото много петиции са свързани точно с този въпрос. Мисля, че трябва да наблегнем на това. Даже с изненада чух какво каза госпожа Рединг използването на член 7 и член 2 и тя говореше буквално за е, ядрен взрив. Сега нямаме нужда от е, ядрена бомба, когато се прилага този член или тази разпоредба. Член 7 има постепенен характер, има възможност парламентите да действат поетапно и действително националните парламенти трябва да се възползват от тази възможност, за да може наистина законодателството да бъде спазвано. И накрая, но разбира се, не е без значение, въпроса за прозрачността на нашата работа. Не мисля, че комисията не трябва да има достъп до писмените материали преди да се приключи с определена тема. Много често съм го казвала, държавите членки трябва да имат задължението да публикуват а, такива материали, но е възможно в определени случаи да се каже да, ние спазваме поверителността, но тогава поверителността трябва да се спазва по време на цялото производство и трябва да се знае дали комисията наистина не превишава правомощията си. Прозрачността за нашата работа е от съществено значение. Мисля, че трябва да изменим нещата, вероятно чрез някакво изменение. Естествено, винаги сме ограничени, когато съставяме някакво становище, но за сега наистина сме жертви на а, добронамереността. Трябва да има и добра воля от страна на гражданите. Ние зависим и от гражданите, които трябва да имат усещането за съвместна отговорност при а, развитието на нашето общество и на Европейския съюз. Нашата комисия е именно такава комисия, в а, която а, се грижим за осигуряване на прозрачността за гражданина. И трябва да осигурим такава пълна прозрачност във връзка с всички тези документи. Видях как работи съответната комисия в датския парламент. Там има прозрачност. Но понякога наистина има блокаж заради е, разпоредби, свързани с поверителност – но още веднъж ще кажа, че трябва да се включи и отговорността на гражданите. Комисията не може просто така да каже това е поверително. По този начин се нарушава самия договор, когато се основаваме на поверителността. Поверителността не е някаква обща клауза. Има клауза в договора, която уточнява тези неща. Сега не разполагам точно с разпоредбата, но ми се струва, че трябва да се върнем на този въпрос. Ето това е, госпожо председател, което исках да кажа в този контекст и разбира се ще се опитам да намеря номера на линеята или на разпоредбата, за да внеса пояснение. Благодаря. Благодаря, госпожо Алкен. Lige очкай. Член 4, алинея 2. в регламент 1049 от 2001. Така че можем подробно да разгледаме тази разпоредба. Член 4, втора алинея. Благодаря ви, госпожо Окен. Сега представителят на комисията, господин Кругер. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Uh, first of all, my Благодаря. Първо да се извиня. Закъсняхме, защото вие променихте в дневния ред. Така че основното, което разбрах от вас е въпроса свързан с прозрачността. Е, ще коментирам прозрачността, но ако има други въпроси, ще помоля да повторите въпросите си, особено що се отнася до пояснения, които изисквате от Европейската комисия. По отношение на прозрачността, Европейската комисия и парламента имат ново рамково споразумение, което съдържа конкретни разпоредби за предоставяне на информация, свързана с досиета за нарушаване, нарушение, извинете, и има две задължения на Европейската комисия. Първо да предоставя резюмирана информация по всички решение за нарушение. Това става посредством конкретен вебсайт и след това при поискване да се предоставя информация по въпроси, свързани с конкретни досиета. Има конкретна уредба, по която се предоставя такава информация на парламента. За нас това е основният документ, на базата на който предоставяме информация на парламента за нарушения. Ако е имало други въпроси, моля, задайте ми ги отново. Колега Окън, uh, Няма да повторя това, което казах. Голямата част от това, което казах, се съдържа в становището ми. Открих този параграф и той ми се стори много интересен. Искам да го цитирам. Институциите отказват достъп до, до документи, когато оповестяването на тези документи ще доведе до уронване на... Тоест, ето вижте, много интересно. Изброени са тър, търговските интереси, един вид обучените за подозрени и са изредени тук. И това използвате често. Когато има съдебно производство, и така нататък. Но ние не се намираме на ниво съдебно производство, когато искаме информация, защото всичко ще засекретите. Иначе някога в бъдеще може да има такова производство и тогава хубаво засекретете го. Така че много щедро заявявате, от това може да се стигне до съд. Обаче може и да не се стигне. Ние сърчаваме и гражданите и НПО да участват и трябва да го правим. И за това нещата трябва да са конкретни и ясни. Не защото някога в бъдеще нещо може да възникне, до тогава да ни давате достъп до него. Доктор Кръгър. Thank you, Madam Chair. Yeah, if I uh, could try to clarify a bit this благодаря. Искам да поясня малко е, регламент 1049. Това е регламент, който се отнася до заявки за информация и достъп до документи, подавани от всички европейски граждани. Няма регламент, който конкретно да говори за достъп на парламента до такива досиета за нарушения. Тоест, това, което бихме предоставили на всеки отделен гражданин, несъмнено може да бъде предоставено и на Европейския парламент. Оттам назедно обаче нещата се осложняват, защото има юриспруденция на съда, която се казва, че когато имаме висящо дело, държавите членки имат право на конфиденциалност, т.е. на поверителност, за да се гарантира намирането на подходящо решение между комисията и държавите членки. Ето това е прецедентното право и затова по регламент 1049 в обичайните случаи не се предоставя информация, когато такава бъде заявена. След това имаме и рамковото споразумение, което е друг инструмент и то е отвъд и над гражданите на извинете, правата на гражданите. Там парламентът получава специални права, където могат да получават информация и по текущи дела. Наскоро бе прието това рамково споразумение. Ето това е инструмента, който може да се използва. Qualcuno dei colleghi intende prendere la parola? La collega Basescu. Някой друг иска ли да вземе думата? Госпожа Басеско. Като докладчик в Сянка искам да кажа няколко думи за този годишен доклад, който всъщност е, показва колко е важно да се правоприлага надлежно. Имайки предвид задълженията в законодателството, ние смятаме, че тяхното изпълнение може да бъде гарантирано по-добре. Необходими са също инструменти за мониторинг върху законодателството, които да бъдат е, по-зрели, каквито те вече станаха мониторинговия процес трябва да бъде ефикасен. Както спомена и госпожа Алкен, проблема с транспонирането на директивите все още представлява една пречка за правоприлагането. Затова трябва да подсилим способите за преодоляване на такива проблеми. Голямата част от петициите не са свързани с нарушение, но те дават възможност и парламента, и гражданите, извинете, и комисията да разберат от какво се вълнуват гражданите. Още нещо важно от доклада на комисията. Защитата на околната среда и вътрешния пазар, като че ли са основни теми, по които се подават петиции. Около 173 петиции имаме, от които 82 са нови. В заключение, приветствам поканата към държавите членки на Европейската комисия да участват активно при набелязването и приемането на превентивни мерки при нови законодателни инструменти. Благодаря на колегата Басеско. Има ли други желащи да вземат думата? Нещо друго госпожа Алкен? Ами да, явно не съм го обяснила добре. Когато човек направи грешка, трябва да си признае. Този параграф, който цитирах, казвам на комисията, е, че трябва, когато има обществен интерес и в името на общественото благо да се разкрие определена информация, това трябва да бъде направено. Така че нямаме общо изключване на всички случаи. Не може всичко да затваряте. Не може да не давате достъп. Хубаво е, но не може така. Постоянно трябва да се борим, явно да имаме достъп а, до дела. Има и едно дело, което после ще го видим и тогава пак ще говорим по тази тема. Нещата не са толкова прости, колкото обикновено ни казвате, че са. Благодаря на госпожа Окен. И така, ако няма други желащи да вземат думата, бихме могли да преминем нататък. Крайният срок за предложение за изменения е 2 май. е В 18 часа. Читам думата на господин Чичестър, който е в залата защото ние разгледахме вече девета точка, която госпожа Алкен представи, защото вас ви нямаше. Господин Чичестър, имате дума. Thank you, uh, uh, Благодаря, госпожо председател и съжалявам за това, че се забавих. Имам честа да ви представя това проекто становище. Искам да благодаря на секретарията за помощта при разработването му. Основното, което трябва да кажа, е, че се опитваме да дадем конкретни примери на случаи, които са дошли до знанието на настоящата комисия и да информираме също комисията по заетост и социални въпроси. По темите за социално изключване също и сме отразили редица примери за това как се случва нещата и как сме били информирани за тях през различните петиции. Нямам кой знае какво друго да кажа, освен, че естествено приветствам бележките на колегите по темата за становището на автомобилността и интеграцията на хората с увреждания, дали имате предложения за изменения или добавки. Благодаря. Per la Commissione do la parola al dottor Greco. Доктор Крейго от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Чичеста за предложенията към становището на господин Кошен. Ние приветстваме направените предложения и ще направя някои бележки по измененията, които са предложени. Е, освен ако нямам е, конкретни въпроси от ваша страна. Знаем, защото участваме в работата на Комисията по петиции. И разбира се, и ние получаваме петициите, които получавате тук и знаем какви са основните теми на тези петиции. Много от тях са свързани с въпроси, които не са в правомощията на Европейския съюз, но все пак някои от тях са особено съотносими към нашата работа. На първо място, що се отнася до защитата срещу дискриминация, европейската рамка по тази тема е ограничена в областите на заетост, трудово обучение, Директива 2007-78. Имаме и предложение на комисията през юли 2008, за да се разшири тази защита от дискриминация и да включи достъп до образование, достъп до стоки и услуги, които са достъпни за широката общественост, социална защита и така нататък. Да се разшири а, рамката за защита срещу дискриминация на Европейския съюз, включително и в тези области. Знаете и за член 19 от договора, който също се отнася към тези теми. И виждам, че едно от вашите предложения е да се разшири рамката, включително и а, по тази тема. Знаем обаче колко е трудно на този етап да има анонимност в. Е, Извинявате, е, единодушие е, да се постигне на този етап по тази тема в съвета. Знаем колко е важно да се подобри достъпа до градската среда в, на този етап, информационните и комуникационни технологии, това са основните дейности, които комисията обяви в съобщението през ноември 2010 за стратегията за а, хората с увреждания 2010-2020 година. В момента подготвяме работата за европейски акт за достъпност Споменах информационните и комуникационни технологии за подобряване на достъпността. За съжаление обаче, все още нямаме работен график като а, времеви срокове. Знаете, това е сложна консултация с всички държави, членки, всички заинтересовани страни, неправителствените организации във всички държави, а, неправителствените а, европейски организации предприятията в различните държави, но до следващата година комисията ще види дали ще има предложение за Европейския акт за достъпност с цел подобряване на достъпа за хора с увреждания. Що се отнася до точка 8? Споменахте използването на а, карта за паркиране на европейско ниво за хора с увреждания. Това е начин за разпространяване и популяризиране на вътрешната мобилност на хората с увреждания. Това е свързано с едно предложение от 1998 година на комисията, този общ модел за паркиране, който се използва в момента, разпознат е в почти всички държави членки но що се отнася до разширяването на това взаимно разпознаване на ам, ползите и задълженията, вие споменахте обща европейска идентификационна карта за хората с увреждане. Това обаче е по-сложен въпрос. В съобщението по стратегията за хората с увреждания, прията миналия ноември, комисията казва, че ще се а, проучат възможностите за такова взаимопризнаване на европейско ниво. Имаме мрежа от а, академични експерти от всички държави членки, които в момента проучват какви биха били последствията на подобна идея. На основата на заключенията им ще преценим как ще действаме по-нататък. На този етап няма как да ви информирам по а, това, което планира комисията по този въпрос. Но разбира се, това е важна част от нашата работа по стратегията. И последна бележка, която бих споделил, свързана е с точка 11. Необходимостта хората с ам, увреждания да имат а, програми за социална защита и намаляване на бъдността. Разбира се, имаме Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване. Това е една от водещите инициативи на е, стратегията Европа 2020, която също така отчита и е, необходимостите за хората с увреждания. Разбира се, нашата роля е да въведем а, е, тези идеи и мерки във всички останали части на стратегията, така че да се подобри ситуацията в това отношение. Благодаря. Госпожа Окен. Нашият докладчик в сянка трябваше да си тръгне, за това аз ще направя една бележка. Думата affordable в английския текст, както е спомената в текста какво означава affordable, нещо, което може да си позволи човек с увреждания, но начинът, по който е споменато тук, изглежда, че се има предвид това, което властите си мислят, че хората с увреждания могат да си позволят. И това е много различно. Аз бях на датския парламент много дълго време и беше много а, скъпо това, което трябваше да направим за достъп до сградата. И ние си мислихме, можем ли да си го позволим? Но без значение колко е скъпо, трябваше да го направим. Просто исках да привлека вниманието ви на тази употреба на думата, за да се обмисли по-добре. Това е всичко. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Господин Чичестър има думата. Разбира се, тук става въпрос за списък с желания. Благодаря за коментарите от страна на комисията и си отбелязвам внимателно казаното от госпожа Алкин за думата affordable. Трябва да призная, че аз имах предвид значението на тази дума в най-широкия и смисъл. Защото ако индивидите, лицата не могат да си позволят конкретно нещо, а, а то трябва да се случи, то някой трябва да си го позволи. Така че тази дума има смисъл да се коментира. Но основния и последен коментар, искам, който искам да направя, че всички ние имаме изключителен късмет за това да нямаме никаква представа какви са трудностите в живота на хората с увреждания. Някои от нас забелязват някои от ефектите. Например, аз когато се кача в асансьора на някой от сградите на парламента, моето увреждане за това, че съм висок и Остарявам и не виждам много добре. Трябва да се наведа, за да видя къде са а, копчетата за етажите. Това е едно съвсем малко неудобство за мен, тъй като те са там са разположени и копчетата, за да могат да ги виждат и натискат хората в а, колички. Хората с увреждания. Аз мятам, че това е наистина малко неудобство за мен, сравнени с това, което изпитват хората с увреждания и ние трябва да направим всичко възможно, за да им помогнем. Благодаря. Grazie. Allora ricordo anche per eh, questo parere che il termine per Благодаря. Ще припомня крайния срок за изменения той е 4 май до 6 часа след обед и приемането на 24 май. Сега а, следващата е точка. А, точка 12, номер, петиция номер 1110 от 2008 година, внесен до госпожа Мери Орлиери. Тя е тук сред нас и ще й дам думата. Госпожо председател, искате да изчета моята петиция ли? Имате думата, да. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на Комисията по петициите за това, че се заинтересува а, от нашата петиция и да ми даде възможност да се изкажа тук. Дошла е, съм тук, защото въпросът за токсичните отпадъци в Ирландия, в нашия остров, в Корк Харбор са, представляват проблем, както вие сте видяли в вашите документи сме описали нашият проблем. Това е един залив с много богати природни дадености и се използва за различни случаи. Е много красив, но както ние сме посочили, сме много разтревожени от липсата на каквито да било действия по отношение на 500-те хиляди тона токсични отпадъци, които се съхраняват там. От 1998 година има замърсяване от тези токсични отпадъци. Те представляват проблем за хората и за околната среда. Различните компании са оперирали а, на а, това място без съответните разрешителни и са оставени следствие на работата на предприятията голямо количество а, токсични отпадъци. Правителството и местните власти имаха правомощия да се ограничи тази дейност а, с, във връзка с различните а, законодателни актове, които се отнасят а, до тази дейност. 16 години се замърсява тази област а, нищо не е направено. И а, токсич, токсичните отпадъци, които се разпространяват а, на нашия залив, а, с, а, изключително влушават а, ситуацията а, и, замър... а, и влушават условията на живот. И това е причината аз да съм тук пред вас днес. А, 44% над средното равнище на, Ирлон, на Ирландия за заболявания от рак са при нас. Едно 13 годишно изследване също показва и разпространението на различните видове рак в нашата общност. Причината за това е, че се игнорира токсичния отпадък, който е а, на място при нас. Много години наред ние се обръщаме към различните институции, но никой не поема отговорността за нашето здраве. Трябва да функционират правилно системите, институциите и да се грижат за а, благосъстоянието на хората. Министърът на околната среда поръча още един доклад макар че резултатите от нито един от предишните доклади не бяха въведени в действие. 2008 година докладът също стигна и до тези резултати. видяхме колко пъти многократно са надвишени праговете за токсичност на изоставения отпадък. Това представлява истинска опасност за хората, които живеят там а, и има много сериозни ефекти, както по отношение на околната среда, така и на хранителната верига и на човешкото здраве. А, нашата област а, е близо до жилищни а, области и а, за съжаление, не се вземат никакви мерки. Второто заключение на последния доклад е, че има много по-висока токсичност и в различните а, други растителни видове а, в резултат на а, токсичните отпадъци, които излъчват допълнителна токсичност. Резултатите и от други изследвания показаха а, и други а, впечатляващи и изключително тревожни резултати за седимента на а, почвата а, и резултатите говорят сами по себе си. Какво може да се направи? Бяха направени различни препоръки през годините, как да се намали а, това замърсяване. А, например, може да се изгради стена, която изолира а, отпадъка от а, водната среда. Това обаче не е направено. От 2006 година има документ, чието член 6 също предлага мерки да се ограничи такъв опасен отпадък. Това обаче не е вариант за Ирландия. Не може да се остави по този начин е, един токсичен отпадък, който да представлява опасност години наред. Много доклади са изготвени, много години са изминали и страхът на общността, страховете на нашата общност е, че ще се изостави този въпрос в продължение на още години напред. и все още Оставените след а, работата на предприятията а, места са открити и представляват опасност. А, за съжаление, нищо не беше направено и се надяваме на комисията, че ще накара ирландското правителство да се погрижи за своите граждани. auch äh, vielen Dank für die Ausführungen. Wir haben ja unter diesem Punkt äh, благодаря. Искам да се извиня от името на госпожа Мацони. Сега аз съм председател като госпожа Мацони. Тя има пресконференция и ще се върне е, на председателското място след малко. Тук имаме три петиции. Госпожа Маки сега трябва да говори по а, своята петиция. Господин Кели. Да, добре е да се комбинират петициите, защото всички са свързани с един и същи въпрос. Аз а, разбрах а, за този проблем, когато станах а, евродепутат и трябва да ви кажа, че просто не можех да повярвам а, какво нехайство и, и оставяне, ей така, захвърляне на населението. Статистиката показва, че 37% повече случаи на рак има в тази общност, отколкото останалата част от страната. Има огромни е, проблеми с е, хром 6, който е, изтича в почвата и има ясна връзка между това и здравните проблеми. И наистина съм изумен, че никой нищо не прави по въпроса. Освен това установих, че през 2005 година е ясно установено, че това е в разрез с законодателството на Европейския съюз. Директивата за управление на отпадъците казва, че всички сметища трябва да бъдат лицензирани. А, тази, а това сметище е било лицензирано и това е, е просто срам, голям срам. Три големи въпроса възникват. Най-очевидният от тях и най-притеснителният е свързан с човешкото здраве, защото хората са най-важни. От здравна гледна точка да продължава това да се случва, без дори да се предостави е, възможност за някакво основно проучване, за да се види има ли връзка между токсичните отпадъци от това сметище и необичайно високите случаи на ракови заболявания е, е нещо задължително. От екологична гледна точка това също е голям проблем. Екологичните проблеми в Европейския парламент наистина са изключително важни. На трето място, от туристическа и економическа гледна точка – съседния град и юга зависят изключително много от туризма за препитание. По този начин район изглежда ужасяващо. Има лайнери, които спират в пристанището всяка година. И първото нещо, което виждат, ужасната гледка и това има отрицателно въздействие на развитието на туризма. Е, ясно е, че не подпомага туризма. Това, което трябва да се направи, според мен, Европейската комисия, посредством нашата комисия по петиции, да вземе решение какво трябва да се направи. Първо да видим кой отговаря, защото тази тема се подмята последните 10 години и вече мисля, че е ясно кой е отговорен, а, но част от отговорността всъщност е да се направи такова здравно проучване, което да установи връзката между замърсяването и случаите на ракови заболявания. И на второ място да бъде затворено това сметище и след което да бъде изчистено. И от екологична гледна точка, и от туристическа гледна точка, това трябва да стане в максимално кратки срокове. Жалко е наистина, че трябваше чак до тук да се стигне, до Европейския парламент, до Комисията по петициите на парламента, да се направи това, което е, голямата част от хората смятат, че това е основно право. Нещо, което е задължително днес. Благодаря ви, че изслушахте е, петициите от името на колегата също. Сега ще чуете и следващата колега, която живее в тази зона, която ще навлезе в малко повече подробности. Good afternoon, members of the Petitions Committee, and ladies and gentlemen. My name is Orla. Благодаря, казвам се Орла Макарти. Аз съм от а, е, е, графство Корк. Много се радвам, че мога да представлявам нашата група Холбърн. Искаме да излезем с една петиция пред вас, що се отнася до екологичните проблеми на Холбърн като остров. Искаме да благодарим на депутата Кели за това, че ни помогна да излезем в тази претвиция пред вас. Това е един остров, който е близо до а, флотата. От другата страна пък, от другата част на брега има мини. Смятаме, че трябва да се направи едно изследване, за да се докаже, възможността да се случва точно това. Изтичане на материали в почвата, които проникват в околната среда и има висока заболяемост. Над 50 милиона евро похарчи предишното правителство по този въпрос. Комисията по публични средства на Ирландския парламент ще разследва как са били разходвани тези среда. В началото на 50-те години и в края на 2001 година, всъщност това е периода, в който имаше индустриално замърсяване. Хром 6 е установен сред много други вредни вещества, а хром 6 винаги води до рак. 2008 година имаше независим доклад на White, Green и Young. Е, там се казва, че хром 6 и други метали мигрират в плитките подземни води и има е, много случаи на по-силно проникване, когато времето е сухо. Над 37% над националните средни стойности на заболяемост от рак има при нас. Що се отнася до лицензирането? Е, отговорност на Каунти Кларк е всъщност да се грижи за сметището, защото те са лицензирани такива, те не са кандидатствали за лиценз последните години, така че това сметище вече става незаконно. Градския съвет нищо не прави, макар че е получено официално писмо за почистване на този остров. В Ирландия към Министерство на околната среда бе създадена една група, която да разгледа а, това сметище в Холборн, Холболайн. Те говорят, че няма замърсяване и те са убедени, че трябва преди всичко групата да се занимава с замърсяването, не бъдещето ползване. Проникването на токсини а, заразява също така и морските а, видове и може да доведе и до тяхната мутация. Проникват постоянно а, вредни вещества, като кром-6 и във водите, и в почвите. След това в източната част на острова имаше изключително голямо количество токсини, които а, все повече а, замърсяват околната среда. Би трябвало да се направи, за това настоява цялото население, едно такова здравно проучване и а, искаме вашата комисия да прочисти този район, за да се защити околната среда. Благодаря ви. Искам също така да благодаря на депутата Дейвид Стайтън от Фина Гейл, който многогодишно, извинете, от много години повдига този въпрос, както и на депутата Кели, за това, че повдигнаха този въпрос и в Европейския парламент и пред Европейската комисия. Äh, Благодаря. Сега ще дам думата на комисията, за да изразят е, тяхната позиция. Благодаря от фактическа гледна точка ние сме напълно съгласни с подалите петицията. Наистина там е станала пълна каша и това е едно токсично сметище, безразрешително. Ето защо ние започнахме да действаме а, срещу страната. Госпожа Лири каза, че системата се е провалила и аз съм съгласен и съда, в крайна сметка, осъди Ирландия за систематично систематично нарушение, що се отнася до сметищата. Това, което направи Европейската комисия е, че използва едно решение срещу Холандия, за да окаже въздействие върху Ирландия. Изпратихме официално писмо а, по 160 член за да окажем натиск отново върху правителството на Ирландия. Нашето искане, както и това на, на хората, е да се изчисти района, да се благоустрои. Аз лично споделям недоволството от забавянето, което изразяват гражданите. Наистина, изключително много обещания сме чули в миналото, без последващи действия. И трябва да кажа, че новия министр на околната среда като че ли е разбрал проблемите, свързани с прилагането на екологичното законодателство в Ирландия и като че ли забелязваме известно раздвижване. Получихме информация от ирландските власти, че те ще определят кой ще се занимае с прочистването на този район до края на месеца. И ако нещата върват добре, може би ще имаме добри новини за прочистването на района. Това искаме. Ако пък не получим бързи действия от ирландските власти, моят комисар ще предложи на колегиума да се премине нататък в процедурата, т.е. да се започне а, дело срещу Ирландия. Наскоро имаше такова през февруари и сега Искаме резултати. Ново ще цитирам госпожа Олири. Няма да чакаме още 10 години. Благодаря ви. Äh, Отговорът беше ясен. Има ли желащи да се изкажат? It's a part of our daily business. Един съвсем прост въпрос. Уважаеми колеги, как това е станало възможно? Вече 10 години се сблъскваме с същия проблем във всички държави членки. Аз мога да дам някакво обяснение за някои случаи. Че, да речем, че новите членки е, не са достатъчно добре оборудвани, достатъчно добре запознати, но тук не става въпрос и за това. И очевидно дори не се търси решение. Това е не само тревожно, то е неприемливо. Мисля също, че трябва да си зададем и другия въпрос. Какво става с този доклад за управлението на отпадъците? Ние трябва да изискаме този доклад. Абсолютно. Защо комисията не постъпва достатъчно е, силно? Защо не иска по-енергично мерки, за да се поправи ситуацията? Какво да ви кажа? Струва ми се, че е, последиците върху околната среда и върху здравето на хората са действително изключително тежки, но също и за биоразнообразието. Как изобщо това е възможно? Ни преговаряме с страните от Западните Балкани, опитваме се да им покажем какво е добро, какво не е добро, какво може да се направи, какво може да се подобри изискваме от тях те да бъдат на висотата на нашите очаквания. А вътре в Европейския съюз установяваме, че имаме крещящ пример за това, което не трябва да се прави. Аз просто не знам а, колко примера трябва да дадем подобни. Какво трябва да се направи? Какво можем да направим? Разполагаме с този доклад разполагаме с решения, които са взети през есента и отново всичко това опира до комисията. Опитайте се да имате малко по-последователен подход, за да се намери решение, защото иначе какво ще кажем на хората в Корк? Ще им кажем, да, Европейския съюз е нещо чудесно, ефективно, обаче Европейския съюз не е в състояние да реши един такъв сравнително дребен проблем, защото не става въпрос за някаква огромна криза, тук не говорим за някаква пазарна криза и за края на е, световната економика. Не, става въпрос за едно местенце, в което има екологичен проблем. Свързан с много лошо управление или с по-скоро пълно отсъствие на управление. Това наистина е обесърчаващо и тревожно. Нашата пасивност и, и, и нашата некомпетентност – просто не може да реши такива едни ежедневни проблеми. Имаме нужда от малко по-логични отговори от страна на Европейската комисия. Казвате, че е имало съдебно решение, че е имало санкции. Добре, хубаво. Как да приемем това, да чакаме толкова години едно правителство да реагира. Това правителство вече с години не реагира. Това е неприемливо. Това е срам за целия Европейски съюз please. I just, I just agree. Госпожа Окен. Не, аз се съгласявах, не исках думата. Подкрепям колегата. Die Petenten bekommen noch das Wort. Ich würde äh, gucken, die Runde noch weitere Anmerkungen. Äh, Други желащи да се изкажат преди да дам думата отново на вносителите на петицията, но аз ще задам един въпрос. Установили ли сте някаква промяна? Комисията подхвърли, че има някакво раздвижване, че се очаква нещо в следващите дни или седмици. Вие можете ли да ни отговорите на този въпрос? Вие установили ли сте някакво, някаква промяна? Yeah, well, thankfully, things seem to be да, явно нещата се променят и това е хубаво. Приветствам изявлението на Европейската комисия, че новия министр наистина е дал приоритет на този въпрос, за разлика от предходния министр, но както и да е, според мен ще бъде важно не да казваме, че се надяваме бързо да се предприемат действия, според мен да се даде един крайен срок. Защото една година ли е максимално бързо? Две години ли? Колко години е максимално бързо? Особено за хората, които са засегнати, това е много важно. 37% над средните стойности за страната на заболеваемост. Това означава, че трябва да се действа бързо. А не както последните 10 години, постоянно да се протака. Затова ми се иска Европейската комисия да даде някакъв срок. Какво означава за тях в максимално бързо или в максимално кратки срокове? Следващия оратор. Приветствам казаното от Европейската комисия за това, че следващите няколко седмици ще се каже кой орган ще се занимава с изчистването на района, защото не може да продължават нещата така. Човешкото здраве е изключително важно, имайки предвид, че на всеки 11 дни имаме нова диагноза рак, това е изключително важно. Надяваме се, наистина се предприемат мерки смешен спешен порядък и да бъде изчистен района спешно, пак повтарям. Благодаря ви, че изслушахте петицията от името на нашата група, която би искала да се проведе здравно изследване в района на, Ке... на Корк. И аз също се радвам, че комисията каза, че ще има някакво движение, но трябва да ви кажа, че 2008 година чухме същото. И отново един доклад и никакви действия не се предприяха. 50 милиона са похарчени, не знаем за какво са похарчени. Всъщност физически нещо правено ли е там? Или поне да се спре нарушаването и влизането на приливните води в сметището, които всъщност биват отнасени напред-назад от приливите, тъй като няма преграда и дори не влизат в вътрешната част на пристанището. Така че наистина се надявам нещо положително да се направи, а не пак да се излезе с доклад от страна на този орган, който казах, че ще бъде посочен в едните няколко седмици. Благодаря ви. Higgins, please. Thank you very much. Благодаря. Имаме решение на Съда на Европейските общности. Ясно нарушение на директиви. Какви действия можем да очакваме, за да може те в крайна сметка да си получат заслуженото? Имаме нужда от ясни дати, срокове и конкретни действия, които ще се предприемат. Благодаря ви. Äh, Благодаря. Мисля, че нещата са ясни. Комисията отговори съвсем ясно. Има съдебно решение, има задействана е процедура за правонарушение, има обещания от страна на ирландското правителство, от министъра по околната среда. Така че, очевидно, следващата седмица нещата ще се размърдат. Мисля, че това е добрата новина. Ние подкрепяме напълно вносителите на петицията. Това положение е неприемливо. Ние изискваме единствено транспонирането на европейското законодателство и правим проверка на прилагането му. Много често се сблъскваме с следния проблем при петициите. Установяваме, че има правонарушение и започва сблъсък между комисията и правителството и всъщност съответните правителства играят играта на забавянето, за да спечелят време. Лошото обаче, че ние не можем да приемем мини такива игрички, след като става въпрос за здравето на хората. Ще видим какво ще стане и ще следим отблизо развоя на нещата. Разбира се, ще изпратим и писмо до ирландското правителство от името на комисията по петиции, за да подчертаем отново абсолютната необходимост това да бъде прекратено незабавно.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 може да изискам от Европейската комисия в рамките на 3 месеца или някакъв срок да излязат при нас и да ни кажат какъв е доклада, а не нещата да останат да висят така във въздуха. По този начин и подателите на петициите им може да имат ясна представа кога може да се очаква някакъв доклад за напредъка. Иначе е, комисията ни е много заета, имаме много петиции. Ако и е ясно кога ще чуем нещо по въпроса, ще е по-добре. Харесваме обаче и вашата идея. Обръщам се към комисията. Комисията изглеждаше доста оптимистично настроена. Те казаха, че следващите седмици просто нещата ще се променят. Кога ще получим отговор от комисията за някакъв срок, за да може този срок да бъде записан в нашия протокол? Мисля, че това е логично желание на носителите на петициите. Ние също смятаме, че положението е непоносимо и че трябва да се прекрати. Три месеца ми изглежда разумен срок. Сигурно ще имаме някакви новини преди това, но три месеца е добра цел, според мен. Или ще имаме някакви добри новини до тогава, или е, тогава вече ще отидем пред съда. Благодаря. Нашия колега Кели, искате ли да добавите нещо? Можете също и да ни информирате редовно за положението като член на Комисията по петиции. Ние наистина трябва да настояваме, за да може това недопустимо положение да бъде променено и може би нашия колега Кели ще може да ни информира. Обобщавам. Значи, остава отворена петицията. Второ, искаме информация до 3 месеца. И трето, писмо до ирландското правителство с изискване да се предприемат спешни мерки за прекратяване на това положение. А междувременно е, господин Кели, нашия колега, ще ни информира за положението. Мисля, че тук става въпрос за доверието в европейските институции. Както вече се припомни, тук не става въпрос за държава, за развиващата се държава, става въпрос за държава членка. И трябва наистина европейското законодателство да бъде спазвано. Няма е, възможност да се чакат 10 години, за да трябва да се спази една европейска норма. Благодаря за разбирането. Благодаря за положителното отношение. Благодаря и за отличното резюме, което направихте към комисията. Тези три месеца са разумен срок. Много надежди ще ни дадат. Ще дадат и положителна представа, имидж на Европейския съюз Тоест, това показва, че ние взимаме при сърце грижите на гражданите и европейското законодателство. Също благодаря на колегите, особено колегата отпред, който наистина много ясно се изрази в наша подкрепа. Благодаря ви. Ще продължаваме да следим внимателно, за да видим какво се случва. Благодаря ви. Благодаря на вносителите на петицията. Желая ви леко завръщане и се надявам, че ще съхраните добър спомен от Комисията по петициите в Европарламента. Точка 13 сега от дневния ред. Оставаме в Ирландия. Събрали сме три петиции 872, 883 и 902 от 2010, както и 1207 от 2010. Господин Хигинс ще направи някаква декларация. Има ли други вносители на петиции, които са тук присъстващи? Господа, госпожа Харкин. От името на вносителите. Кой иска да се изкаже първи? Може би дамите първо. First, of all, can I say преди всичко, нека кажа, господин председател, че през декември 2009 година аз доведох три семейства тук, както и госпожа Харкин, както и господин Кели, доведоха също и с правомощията на а, комисията на, за петициите, искам да ви кажа, че те загубиха три дъщери в резултат на нехайството на местните а, органи и местните власти. Единственото, което направиха местните власти е да им дадат няколко месеца компенсации, така че се надявам наистина нашата комисия да има възможността да окаже натиск на ирландското правителство, на ирландските власти, като на първо място признаят факта, че са загинали три момичета и да поемат отговорността за това също така да се стигне до съд, а не само до извънсъдебни споразумения. От гледна точка на това да, решенията, които взимаме, да влизат в съответния контекст. Госпожа Харкин и аз сме внесли петиции във връзка с наводненията. Това не е същото в Ирландия, е, както да речем, когато има наводнения в, е, около река е, Рейн. Един ден има наводнение, следващия ден няма. При нас обаче, ако има наводнение поради естеството на скалите, имаме наводнение 3, 4, 5 месеца. В случая говорим за семейства, които през 2009 а, са им били напълно разрушени цялата собственост а, стигнали се до техния буквално заден двор на водненията и собствеността им е напълно разрушена. Проблемът е, че те не могат да получат компенсация от ирландското правителство, нито пък да имат покритие от страна за страхователите. Аз самия съм в а, такава ситуация, че през 95-96 бях министър а, и отговарях за наводненията. През 94-95 поръчах доклад за това какви ще са областите, районите, които са, а, има висок риск от а, наводняване и трябваше да направим една карта, където да не се издават разрешения, разрешения за строителство. В нито една от тези области, райони, които са в риск от наводнение и в а, а, избирателния ред на госпожа Харкин и моя, обаче са раздадени много разрешителни за точно такива районни области. В един от случаите семейство Макав се из, а, изтеглили своята петиция и от а, отчаяние са емигрирали в Австралия, така че те нямат интерес. Имаме две други семейства, едното в южната, другата в северната част на района и двата случая те са получили разрешително за строителство на а, къщи в област, където аз през 95-та съм публикувал доклад, в който се казва тук не трябва, не може, не бива да се строят жилища, защото има проблем с наводненията, който се появява отново и отново. Обаче местните власти дават колкото искат разрешителни и днес тези семейства са им разрушени жилищата, и нямат компенсации, нямат обещетения, и нищо нямат. Но 94-та година, 95-та година ние преместихме няколко семейства. Те нямаха ам, застраховки, дадохме им нови области, нови разрешителни за други места и се съобразихме съответно с цените на жилищата и застраховките, които могат да се използват. На 25 февруари 2011 година обаче ние още веднъж разбрахме, че няма каквито и да било обещания за тези семейства. Има проблем в тази ситуация. Не разчитаме само на директивата за наводненията, защото тя няма да влезе в, в сила още няколко месеца. Тук говорим за основни човешки права във връзка с начина по който се отнасяме към семействата. Семействата, които доведохме тук през 2009 година с госпожа Харкин, не искаха Европа да се грижи за тях. Ставаше въпрос за това ирландското правителство да чуе а, различните проблеми във връзка с тези наводнения и най-малкото да признае отговорност за загиналите момичета. Тези семейства нямат жилища, техните домове са разрушени, като резултат от това, че са построили тези жилища на такива райони, където има висок риск от наводнения. наводнение. Става въпрос за местни органи, които твърдят, че нямат никаква представа за всички доклади, свързани с тези изследвания за а, наводненията. Това са а, органи, които определят цвета на покрива ви, а, размера на някоя врата или а, прозорец, но когато опре до да речем, а, наводнение, те казват нямаме никаква представа, нямаме отношение по това. Но това е накратко, господин председател, също за което имах да кажа за происхода и естеството на проблема. Благодаря, господин председател. Аз съвсем накратко ще се изкажа, защото моят колега подробно а, а, разкри ситуацията и последното, което изкаже, е, че наистина, ако тези власти не знаят, ако сгрешите пред тях с цвета на вашия покрив, наистина ще стъжнят живота ви, но ако става въпрос за наводнение, те нямат никаква отговорност. Другия коментар, който исках да направя е, че се твърди, че в петицията няма научни а, а, данни за това, че а, областите, районите, на които има а, наводнения, е, а, представляват риск. Тук обаче говорим за данни, които се събират в продължение на дълги години и мисля, че подобен отговор е наистина неприятен за хората, които страдат. Моя колега обясни каква е ситуацията на хората на този етап, как нямат възможност за каквато и да било за страховка, обещетения, за това, че са посрели жилищата си на подобни почви. И това, което те правят е да повдигнат въпроса на по-високо европейско ниво, макар че няма законодателство, което да се отнася към тази област, но ми се струва, че наистина тези хора трябва да имат възможност за правна защита, макар това да не е в компетенцията на нашата комисия, мисля, че това трябва да е становището на всички, които сме тук. За комисията господин Каспаренети. Uh, <coughs> Благодаря, господин председателстващ, уважаеми членове на тази комисия на парламента от страна на комисията да я говоря по-близо до микрофона. Благодаря. Съжалявам. Още веднъж благодарности а, на всички. Комисията а, е запозната с този, а, за съжаление, разпространен проблем. Той е свързан и с а, промените в климата много обширни райони, например Лондон, и малки и големи населени райони са били обект на разрешителни, без да се отчита достатъчно добре факта, че а, свързани с климата феномени ще стават все по-чести. В Ирландия ние третираме а, ситуацията като точно такава крайни климатични феномени а, и трябва да сме наясни, че те ще стават все по, ще се, по, ще се появяват все по-често не само в Ирландия, но и други места. За съжаление, не е отчетена а, директивата, която ще даде, би била основа за компенсация и обещетение. Държавите членки се, оказва до две, се очаква до 2011 година да оценят своите а, водни райони и до 2013 година да разработят а, карти с а, рисковете от а, наводнения райони. Съвсем накратко ви очертах а, сроковете в директивата за наводненията и мисля, че можем да кажем съвсем ясно, че няма как да се използва директивата като такава за основа за обещетения. Тук а, имаме и по-широки въпроси, като достъп до а, правосъдие, човешки права и право на обещетение. Много малко може да каже комисията за области, в които нямаме първомощия и нямаме възможности да а, разследваме възможността за нарушения на неевропейско право. Това са местни. Това са нарушения на местно законодателство. Нашата оценка на промените в климата сочи, че това ще се случва все по-често. Имаме много случаи, в които фонда за солидарност се използва, за да се подпомогнат държавите членки да се справят с следствията от наводненията в Европа. Поне за няколко такива държави членки става въпрос. Ако местните власти обаче са дали разрешително в област или район, която който е а, с висок риск за наводнение, то тогава, разбира се, хората могат да повдигнат въпроса пред а, а, съдилищата и обаче, за съжаление, няма как да го коментираме. Още веднъж благодаря, господин председателстващ. Още едно нещо. Трябва също така да коментирам и а, повдигнатото от колегата за другата директива. Тя е абсолютно права, че е трудно за един индивид да предостави а, да предостави а, толкова а, много данни. Ние, разбира се, не сме като а, Агенцията за околната среда в Съединените щати. Нямаме правомощие да събираме данни това би било много трудно за нас и разбира се тежестта на а, доказателствената тежест а, трябва да бъде спазена, за да се направят заключения. Има много специфики в тази област, но общия коментар, който мога да направя е, че ние скоро а, подготвяме съобщение в тази област, свързано с правото, екологичното право. Не е лесно да се съберат доказателства. А, освен ако не се направят инспекции на място, нямаме друга възможност според договора, освен инспекции на място. Надявам се, че разбирате, че са много ограничени правомощите на комисията в тази област. Благодаря. Сега ще чуем членовете на комисията, които искат да вземат думата. Господин Кели, имате думата. Искам да отговоря на колегите ми по на този въпрос. Радвам се от една страна и се натъжавам от друга. Радвам се, защото все пак хората идват тук в Европейския парламент, в Комисията по петициите и ги чуват и ги изслушват по този тъжен въпрос. Натъжавам се обаче, защото още веднъж по този начин се отразяват някои от а, а, недостатъците на келтския тигър и лошите последствия от а, бума в строителството. А, индивидите, лицата, които бяха споменати тук, а, наистина получават много трудно разрешително за съвсем малки корекции в своите а, сгради. А, като, например, както беше споменато, цвета на покрива да речем, а, и моят баща, който също сподели подобни проблеми с мен, а пък когато става въпрос за а, наводнения, а, нищо не се прави. Имаше едно предаване а, наскоро, в което беше а, построено, построена сграда на място на име Waterways а, и вие виждате от значението на а, това заглавие колко абсурдна е ситуацията. Гражданите още веднъж остават на тъмно, неинформирани и тъй като на този етап няма нарушение на европейски а, закон, закон, няма какво толкова да направим. Но има и още един въпрос. Дори на места, които нямат нищо общо с а, а, наводненията, застрахователните компании вече а, много завишават цените и хората плащат за това, а, че някой друг не си е свършил работата, когато е трябвало. Благодаря ви много. Herr please. Thank you, thank you, Mr. President. Thank you to you and to your Благодаря и на вас, и на секретарията, и на комисията, и на служителите. Виждам, че комисията ни се чувства и благодаря на представителя й. Знаем, че що се отнася до директивите, нещата са много ограничени. Т.е. ако нещо не попада в поле на някаква директива, нямате правомощия. Но когато дойдат и при теб, и при мен, и при който да е друг три семейства, какво можеш да направиш? Искаш да постигнеш резултат за тях. Затова все пак се надявам, че може да излезе нещо от тук. Господин Кели бе прав. Това, което се случва с а, тези наводнения, е резултат и на други неща, наричани от нас и от колегите Келтския тигър. Това беше един мит, който бе създаден. И сега имаме над 95 000 къщи в Ирландия, които трябва да бъдат съборени. Защо? Защото са построени, защото сме си мислили, че ще постигнем едно население, което ще бъде определен брой, а всъщност оказва, че не стоят така нещата. Не комисията, в крайна сметка, и не съвета, пък и не ние трябва да се занимаваме с този въпрос. Трябва секретарята по петициите да направи една оценка по отношение на аргументите, които изтъкнахме аз и госпожа Харкин, и тогава да излезе с някакво предложение. Това се случи през декември 2009 и крайният резултат всъщност беше много удовлетворителен резултат за тези три семейства, които получиха обещетения за нещо, което се бе случило няколко години преди това. Комисията по петициите е тази, която трябва да изглежда нашите аргументи и да види дали има някаква възможност. Оставяме на страна всички директиви за наводнение, за, за птици, за каквото и да било. Ако има обаче някакви човешки аргументи, които трябва да бъдат изнесени, що се отнася до натиск върху местните власти, които, между другото, наистина нарушават и законодателството и също така проявяват пълно нехайство. Благодаря takes okay, Few small Няколко бележки. Както каза представителя на Европейската комисия, няма ясно нарушение на някакво европейско право, норма, каквото щете. Но, нещо много важно. Двете къщи са получили разрешителни от местните органи на властта. Това са законни къщи, законопостроени къщи, които би трябвало да отговарят на всички нормативи на ирландската държава. Номер две. Ясна отговорност на ирландските органи е да предоставят законни разрешения на тези къщи онзи, който разре... издава разрешение, носи отговорност и задължение в случаите, в които възникне някаква катастрофа. Защото е имало научни доказателства, които споменахте преди това. Има тази карта с съответните места, където има такива заливни долини, където има наводнения, така че ако има някаква грешка, то има правна отговорност. Дори не говоря за политическа, за морална. Не, една отговорност, която трябва да се понесе от местните органи на властта за това, че са издали тези разрешителни. Защото ако някой си построи къща без разрешително, незабавно ще го дадат под съд и ще трябва да плати глоба. Хората са спазили правилата, правните изисквания. Затова предлагам председателю и почитаме колеги на първо място да изпратим едно писмо на ирландското правителство да провери защото не знам как е иерархията при вас, в а, някои държави членки има национални институции, които се занимават с безопасността на обектите, които се строят. Трябва да проверим каква е ирландската система, за да видим дали има някаква отговорност на национално ниво или пък а, може да се провери кой е отговаря на местно ниво. И тогава вече да се иска обещетение и по двата случая, които цитирате. И накрая. В много държави членки на ЕС, например в Румъния, когато има наводнение, бедствие след наводнението, правителството успява да даде някакви обещетения, макар че в крайна сметка нямаме ясно разписано законодателство, защото това е някакъв знак на солидарност хората, а, с хората, които са в затруднено положение. Не говоря само за морално задължение а, от страна на случай ирландските власти да покажат, а, че са солидарни с тези хора. Хората си построили къщите, като са спазвали всички норми. Сега обаче са напълно изоставени. Все едно са си изградили къщите ей така в пустоща, където няма никакво законодателство и норми. Благодаря. Съвсем накратко. Всичко бе казано, казах Суша Харкин. Първо благодаря на комисията за съчувствието. Благодаря за разбирането. На господин Бастинаро за отличните идеи. Да, ограничени сме наистина в това, което може да направим, но параметрите, които вие начертахте, са много добри, за да можем да окажем натиск върху правителството на Ирландия, за да не се случва това пак и хората, на които се случва, да получат обещетение. Трябва пак да го кажа накратко от че бяха споменати трите семейства по отношение на ПТП-тата, но тези семейства не само получиха обещетения, но и всички други местни власти веднага разбраха, че грешките, които са допуснати, не бива да бъдат допускани, защото после ще платят. Така че според мен това е изключително важно. И нали, толкова колкото и самите обещетения. Браво на секретарията, на комисията по петициите и всички от тези, които продължават да следят този случай. Защото ако нещата бяха оставени и така висящи, нищо нямаше да се случи. Но вие продължавате да следите случващото и явно понякога нещата работят. Благодаря. Сега искам да направя едно предложение. Петицията остава открита. И въпреки, че ще се наложи да пишем доста писма, мисля, че нашите разисквания бяха доста задълбочени и комисията не разполага с много възможности за намеса. Издадено е погрешно разрешение за строеж. Хората са застроили и след това е имало наводнение. Мисля, че решението трябва наистина да се открие на място. Аз мисля, че всички вие сте прави. Не знам дали ще може да има съдебно решение или ще трябва по някакъв друг път да се намери решение, но ще трябва да работим в тази посока. Ние ще изпратим такова писмо и ще изразим нашето неразбиране във връзка с издаването на подобно решение от местните органи и също така каква е политическата отговорност на правителството. Вярно е, че всеки може да допусне грешка, но трябва да се изличат полки от грешките и след това да се поправят. Може също така да информираме и омбудсмана в Ирландия за случилото се защото явно е, че има щети. И по този начин ще напишем три писма. Остава петицията открита, второ писмо до местните органи, писмо до ирландското правителство и писмо до омбудсмана. Ще изчакаме отговорите и разбира се, по време на заседанието на координаторите ще се споразумеем за самия текст. Ето, хората са се доверили на местните органи, на закона, а днес се оказа, че всичко това а, е било закононарушение. Съгласни ли сте всички? Добре. По този начин приключваме с тази точка и преминаваме към точка разно. Мисля, че има някакво недоразумение, но все пак набързо точка разни. Става въпрос за протокола от последното заседание. Петиция 774 Мария Хесус Перес. Мисля, че постигнахме съгласие. да обсъдим тази петиция по същество на заседанието на координаторите – липсва нещо много важно и ще го прочета на английски. Аз по време на следващото заседание координаторите ще обсъдят е, нещата и ще допълнят процедурата, включително и възможността е, да се състави резолюция. Това означава, че по време на заседанието на координаторите ще решим е, дали да се прави такава проекторезолюция. Затова искам вашето съгласие да включим това в протокол. Няма възражение, тогава го решаваме. Можем да закрием заседанието, но ще помоля координаторите да се съберем тук отново след 10 минути.